Президентът на Федерална република Германия Франк Валтер щайнмайер. Кари колеги! Скъпи колеги! con grande piacere che... За мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошъл на днешното ни пленарно заседание президента на Федерална република Германия. Господин президент, сърдечно ви благодаря за посещението днес сред нас. За нас е чест, че второто ви посещение в качеството ми президент е тук в Европейския парламент. Първото беше в Париж миналата седмица. Поласкани сме, че ни посещавате 2-3 седмици след а, встъпването си в длъжност, което беше на 19 март този ваш жест, този ваш жест показва ангажимента ви за една по-силна Европа и за съвместни усилия за постигане на една по-мирна, по-справедлива и по-благоденстваща Европа. Ви призовавате за смелост и се надявам да видите тази смелост тук сред членовете на Европейския парламент. С присъствието си, господин на президента, ни припомняте силният ангажимент на страната ви за Европа. И този ангажимент е особено важен в момента, след като една важна държава, чека на Европейския съюз, взе решение да напусне Съюза. Преживяваме тежки тежка епоха в момента, но и в миналото сме преживявали тежки моменти и Европейския съюз винаги се умявал да намери вярната посока и верните отговори. Уважаеми господин президент, не очаквам от вас не да ни дадете правилните отговори, но се надявам да работите с Европейския парламент за общото ни бъдеще. Благодаря ви и ви давам думата. Господин председател, скъпи Антонио, уважаеми депутати, господин председател на комисията Жан-Клод, уважаеми дами и господа. За мен е наистина радост и чест да бъда